Okay, dear colleagues, we should start our today. Уважаеми колеги, нека да започнем днешното заседание. 7-минутния академичен толеранс изтече. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Вече започнахме заседанието. Имате ли възражения спрямо дневния ред? Ако нямате, дневния ред ще се счита за прият. Следващата точка съобщения. Има промени в секретарията на нашата комисия. На 1 октомври Емилиано Емерони ще напусне нашия секретарият и ще се присъедини към секретарията на комисията ИМКО. Искам да му благодаря за работата, за подкрепата за нашите депутати. Желая му всичко най-добро в новата му работа. Мисля, че вече казах няколко думи относно превода, но все пак, както е обичайно, имаме превод от и над 20 езика, с изключение на естонски, латишки, малтийски и ирландски. Както знаете и както обичайно, заседанието се предава по интернет е, и освен това ще има и възможност да гледате заседанието в последствие в съответния електронен формат. И сега преминаваме към първия дебат – за днес е, размяна на мнения с комисията относно протокол за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към ранковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до разпоредите на протокола, които попадат в обхвата на дял 5 от част 3 на договор за функционирането на Европейския съюз. Е, темата е много популярна. Ще дам думата на представителя на комисията. Тук е господин Устин Раун, който е, е част от Европейската комисия, естествено. Тук е, са и господата Майер и Рублинг. Комисията ще има 10 минути за презентация. Ще имате около 10 минути, за да представите вашата позиция. Заповядайте. Е, thank you very much indeed. Благодаря. Добър ден на всички. Рамковата конвенция за контрол на тютюна и нейния член 15 засягат е, незаконната търговия с тютюневи изделия. Беше решено, че има нужда от е, законодателство, за да се справим с незаконната търговия с тютюневи изделия беше взето решение за създаване на работна група, в която да участват представители на шесте региона в рамките на СЗО и целта на тази работна група беше да създаде специален протокол. Работната група даде информация за своята дейност през 2007 година и вследствие на тази информация се създаде работна група, която пък да изготви проект на текст на протокола. различни генерални дирекции на комисията, сред които здравеопазване работеха в продължение на 4 години и представиха окончателен текст на конференцията на страните през април 2012 година. През декември 2013 година пък Европейския съюз подписа протокола. Протокола ще стане международен договор 90 дни след като 40-та страна по него е ратифицирала протокола. И тъй като искаме да има много страни, които да са ратифицирали този протокол, Европейския съюз и държавите членки ще положат всички усилия в тази връзка. А Европейския съюз и държавите членки са заинтересовани от нещо подобно. Имаме 29 страни от а, наша страна, имаме 28 държави членки и Европейския съюз в неговата цялост. След малко ще дам още информация, а сега ще дам думата на колегата Нидермайер, който ще ни каже как стоят нещата в съвета. Благодаря, Остин. Протокола е така нареченото смесено споразумение, както се нарича то в Европейския съюз. Това означава, че той трябва да бъде ратифициран от всяка една държава членка и от Европейския съюз. Процеса, по силата на който Европейския съюз взима решение да даде е, вътрешна авторизация за ратификация, се описва в рамките на едно решение, което ще бъде разгледано от вас днес. Това решение е представено и в съвета. Работим в тясна връзка с Люксембургското председателство, за да може това решение да се приеме максимално бързо. До сега сме провели три срещи на съвета. Твърдо вярваме, че решението ще се приеме и то в най-скоро време. Благодаря. Защо имаме нужда от е, международно сътрудничество в незаконната търговия с тютюневи изделия? Първо, защото Европейския съюз губи около 10 милиарда евро годишно под формата на данъци и акцизи. Е, и това се отразява на хазните на Европейския съюз и на държавите членки. Ако погледнете загубите през последните 7-8 години, ще видите, че става дума за 70 милиарда евро. Незаконната търговия с тютюневи изделия е глобален проблем и трябва да се намери глобално решение. Независимо от това какво законодателство се приема, Общо взето винаги зависите от законодателството и на вашия съсед. Ето защо трябва да се контролира веригата на доставките. В раздел 3 на предложения протокол се разглежда точно този проблем. Там има важни е, елементи като наблюдението и проследяването, свободните зони за търговия, безмитната търговия и така нататък. Много важен е аспекта за наблюдението и проследяването. Защо имаме нужда от конкретен член по тези въпроси? През 1998 година мина дълго време от тогава, но в тази година имаше един кораб, който превозваше тирове, които пък се опитаха да е, вкарат около 80 милиона къса цигари в Испания. Е, всички е, кутии цигари бяха с изрязани етикети. Вследствие на този случай Олаф е, започна масови проверки. Е, беше идентифициран производителя като фирма в Северна е, Каролина. В хода на разследването посетихме OJ Reynolds. Там ни беше казано, че е, се произвежда продукт, е, който се счита за е, рожба на Уинстън, Северна Каролина. След това обаче има други фирми, които отговарят за опаковането, създаването на самите цигари и така нататък. За съжаление, оратора чете с много голяма скорост и ние не успяваме да преведем онова, което той казва в пълна степен, за което се извиняваме. И така. Наблюдението и проследяването е, е основна част от протокола. Е, следваща важна част е така наречената да познаваме клиента си. Е, OJ Reynolds продава един продукт на един клиент в Женева. На този клиент са продадени продукти за 600 милиона, но не се знае кой е точно клиента. Клиента разполага с някакъв офис, с един компютър и толкова. Имаме много стъкни процедури за е, това с кого работим. Е, хората, които продават е, цигари, трябва да знаят на кого продават. И накрая международното сътрудничество – има един случай на контрабанда в Европейския съюз на големи количества тютюн през Рига. Този е, тютюн обаче е минал през Украина, Полша, Армения до тогава. И в крайна сметка се оказва, че ситно нарязан тютюн е вкаран в Европа. Става дума за някъде около 40 огромни контейнера. И това е тютюн, който е таксуван като цигари. Направихме разследване, Стигнахме в крайна сметка до Бразилия, там ни казаха, че ще ни помогнат, показаха ни банковите сметки на лицата, от които започва цялата тази измамна схема. Не можахме да стигнем до нищо конкретно, защото нямаме споразумение за свободно е, сътрудничество с Бразилия. Единствената страна, която има такова споразумение за взаимна правна помощ е Холандия. Говорим за споразумение между Холандия и Бразилия но и в крайна сметка не можахме да стигнем до нищо конкретно. Ето защо протокола ще е от голяма полза за Европейския съюз. Е, той ще помогне за борбата с организираната престъпност и с загубата на данъци. Благодаря. Uh, благодаря ви. Нека сега да преминем към въпросите на членовете на нашата парламентарна комисия. Нека да ви информирам, че тук има и представители на Генерална дирекция здравеопазване. Господин Доминик Феникас и Филип Бурковски са тук и са готови да отговарят на вашите въпроси. Господин Флоренц, заповядайте. Е, да, за моите 26 години аз е, още веднъж, аз още не съм преживял е, такова заседание на комисията и може би това дава надежда. Би било добре, ако доразвиете нещата. Разбрах, че въпросите, свързани с протокола за контрабандата и това, неговата ратификация, всъщност е, аз разбрах нещата така, че към тази сутрин няма ратификация. Бихте ли дали пояснения? Искам сега да попитам нещо за споразумението с тютюневите концерни. Ние имахме едно доста неразбираемо споразумение с тютюневия концерн. Представете си един прокурор в моя район, който сключва договори с мафията поне прокурора ще бъде уволнен веднага при това положение. Аз чисто интелектуално не можах да разбера за какво става дума в случая, така че много ви моля да обясните за какво става дума. Може би е, в миналото е било така. Не критикувам нищо, обаче си помислих, че сега имаме директива за тютюневите продукти, всички работихме по нея, като цяло разработихме добри инструменти Международния протокол против контрабандата също е на лице и защо трябва точно с Филип Морис да сключваме споразумение. Това ме засяга изключително дълбоко. Е, знаете ли, уважаема комисия и между другото основният докладчик на комисията е тук, как те ни биха те ни биха от всякъде и сега ние сключваме с тях договор. Това изобщо излиза извън рамките на моето разбиране за демокрация. Може би греша, може би нещата стоят по друг начин, може би аз чувствам нещата така, така че много ви моля, помогнете ми да разбера за какво става дума. Е, тук е, става дума за много пари ако ще трябва да се прави този договор, какво всъщност се прави с тези пари и какво се прави в държавите членки с тези пари. Аз искам, например, да знам къде остават тези пари в моята страна и какво се финансира с тях. Може би ще ми помогнете, ще се радвам, ако ми изпратите отговор и в писмена форма. Благодаря. Oui, monsieur le благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо нека да направя няколко а, коментара. пет коментари. След това ще задам три въпроса на комисията. 12% от 6 милиарда цигари, които се продават всяка година, са, се продават нелегално и 90% от тези цигари са истински цигари, които всъщност са произведени от легални фабрики, които всъщност печелят от това. На второ място, да се борим срещу нелегалната търговия с тютюневи продукти е въпрос свързан с общественото здраве. 12 милиарда евро годишно са разходите свързани с е, вредите от е, този трафик и за това е необходимо да има е, според Световната здравна организация методи за проследяване на четирновите продукти по целия свят. На този етап обаче само три държави членки са ратифицирали протокола по съответното споразумение на СЗО. И така, мисля, че е много важно Европейския съюз да направи всичко възможно, възможно най-бързо да има официална ратификация, за да се предприемат мерки за елиминиране на нелегалната търговия и да има действителна проследяемост която се провежда от независими органи. След това, член 15 за проследимостта във връзка с този протокол, кога ще бъде ратифициран от Европейския съюз. На второ място, с 30% се увеличи нелегалната търговия на тютюнови продукти в Европейския съюз последно последните а, 10 години. А, какво а, може да се направи да се бори на европейско равнище срещу тази търговия? И а, на трето място, по отношение на евентуалното удължаване на договора за сътрудничество с борбата срещу нелегантна търговия, изключен с Филип Морис. Нека да ви припомним, че през 2014 година Европейския съюз и държавите членки се отказаха от а, започнатите от тях съдебни действия срещу Филип Морис а, и нелегално внасените а, цигари на Филип Морис, срещу а, споразумение за а, финансиране от страна на Филип Морис с 1, милиард и 500 милиона евро, а, борбата срещу нелегалната търговия. Вчера, миналия феврари, при закрити врата ни бе обещано до май да получим доклад за оценка на въздействието. Вече в септември такъв договор не сме получили. Имаме нужда от повече прозрачност от страна на Европейската комисия, за да се борим ефективно срещу тази нелегална търговия. И нека да ви припомня, че и тук в Европейския парламент сме създали една неформална работна група, за да се борим срещу намесата на тютюновата индустрия върху, в мерките срещу тютюновите продукти и председателството трябва да участва в нея. Благодаря, госпожа Ривази. Благодаря, господин председател. И тогава обяснихте ни защо е полезен този протокол. Ние сме за неговото ратифициране и от страна на Европейския съюз и от държавите членки. Така ще се увеличи прозрачността. Казахте, че се очаква така да се увеличи и международното сътрудничество за борба срещу тези престъпления. Също времено обаче, както каза господин Пърня, си задаваме някои въпроси с споразуменията като това с Филип Морис, защото през последните години се увеличава незаконния трафик и се вижда, че да се иска от един производител на, да осигурява проследяемост на неговите продукти е нелогично, тъй като те са страна, а те са заинтересовани и така. Обяснете ми как действа това, защо давате властта на Филип Мори, защо Филип Морис да има възможност да казва, а тези цигари не са наши, значи не сме длъжни да плащаме данъци върху тях и такси. И след това директивата за тютюна. Оказва се, че Филип Морис е много влиятелен и в тази връзка. Имаме договор с Филип Морис, също времено нямаме независим орган, който да осигурява проследяемост на, на тези цигари и да не говорим, че е, е, от Филип Морис ни нападат. нападат. И още един въпрос. Каква е ролята на Олаф? Защото в крайна сметка Олаф трябва да следи именно е, този тип договори, като този между Филип Морис и държавите членки. Какво е направил Олаф, за да се вземе преди факта, че се увеличава нелегалния трафик с е, тютюнови продукти. Защо има такъв договор изобщо? Защо се обвързваме с е, тютюновата промишленост? И в крайна сметка в договора има вече такава е, такова изискване за независимо следене, което обаче не е. В споразумението с Филиполис има такава клауза, такава възможност, обаче тя не е използвана. Защо? Госпожа, е, господин Етофоли. Благодаря. Стана дума за контрабанда и това струва на дънокоплатеца над 10 милиарда евро годишно. правителствените и данъчно задължените лица просто губят тази сума. Много цигари, които се консумират, идват от черния пазар и трябва веднага на европейско и международно равнище веднага да се вземат решения за борба с това явление. като в международен мащаб имам предвид не само Европа, става дума за а, междуконтинентална контрабанда и смятам, че настоящия протокол е крачка в правилната посока. Преди всичко трябва да гарантираме безопасността и здравето на гражданите, защото тютюнопушенето води до смъртоносни заболявания. И един продукт, който не е контролиран, е още по-опасен. Правните инструменти, с които разполагаме в момента, се оказаха неефективни. по отношение на незаконната търговия. Други мерки, кампании, насочени към потребителите, трябва да се базират основно на нови технологии, с които днес търсим иновативни решения също и по отношение на проследяването, както вече беше споменато. Проследяването е важно за хранителни продукти, с цел гарантиране на безопасността на храните, но е необходимо проследяване и за нехранителни продукти, по-специално за тютюневите изделия, за да може да удостоверим тяхното качество. Италия в Европа е на първо място, що се отнася до производство на тютюневи продукти, така че за нас тези неща са много важни. Става дума за тежки увреждания на пазара на труда, в тютюневата промишленост при нас работят на 400 000 души. В протокола се предвижда проследяване, обаче за мен са по-важни сроковете. Ние ще имаме ли европейска система за проследяване или трябва да действат 28 национални системи със съответните ограничения? Благодаря, госпожа Дорнано.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 Е, Благодаря, господин председател. Наистина правят се стъпки за да се засили борбата срещу трафика на тютюн е, от гледна точка на здравните изисквания. Благодаря ви за вашето присъствието, което ще ни даде възможност, господин комисар, да внесем яснота по някои точки, като се базираме на е, заглавие 5 от трета част на договора за функциониране на Европейския съюз. Е ясно как трябва да се вземат решения в съвета съвета е, полицейското и правното сътрудничество и е, сигурността в Европейския съюз изискват това, което се предлага в протокола. Така че аз се базирам на е, алинея 2 на член 67. Там става дума за контрол по вътрешните граници на Съюза. Как да засилим борбата срещу трафика на тютюневи изделия, след като контрола върху вътрешния пазар не е, е засилен с средствата на държавите членки на тяхна територия? Това ми е първия въпрос. Също така е, искам да установя е, че германските и френските митнически органи е, са намалили дейността си в Европейския съюз. Привличам вниманието ви върху коректността с европейската политика в търговската образ. Също така трябва да се е, улеснят търговските връзки. Това беше гласувано в Страсбург миналата сесия така че да се даде възможност за предварителни решения и контрол върху продажбите. Също така трябва да има и контрол върху транзитните страни, да бъдат упростени търговските отношения. И освен това, продажбата по интернет е средство в много случаи за незаконна търговия и трябва в интернет да се наложи същия режим, както се предвижда в протокола, така че да, как, както при физическите продажби. И накрая комисията може ли да посочи какво ще последва след протокола, как ще се тълкуват условията, при които дефиницията на логистичната верига може би е, да се разшири върху търговията на дребно. Също така е, трябва е, да се вземе предвид член 7 от протокола. Аз мисля, че наистина това трудно ще се приложи върху търговията на дребно. Аз съм за този протокол, но смятам, че работата по него не е довършена. Благодаря. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да се изкаже или да зададе въпроси? Не, в такъв случай нека да дам думата на представителите на комисията за отговор на коментарите, направени от членовете на парламентарната комисия. Благодаря. Надявам се, че съм а, разбрал всички въпроси. Първо, процедурата на ратификация. Протоколът е договорен в Сеул, в Корея, през ноември 2012 година. Е, подписването му бе до е, януари 2014 година. Това беше крайния срок. През декември 2013 година бе подписан от Европейския съюз и а, до крайния срок, през януари, 54 страни го бяха подписали, 9 от тях са го ратифицирали а, вече и протоколът а, става част а, от международното право 90 дена след като бъде ратифициран от 40 страни, от, от 40-та е, поред е, страна. А точно за това се опитваме да оказваме влияние върху останалите страни да го ратифицират. Защо е толкова важен? Говорихме, говорихте за споразумението с Филип Морис и системата за проследяване. Проблемът е, че това е единствената система, с която разполагаме в момента. Протоколът предвижда проследяването да бъде въведено 5 години след е, приемането на договора. Тоест, дори да има такова, е, дори той да е, влезе в сила до края на следващата година, което е малко вероятно, все още ще има 5 години преди да има действително проследяване. И така, какво ще правим междувременно? Цялостната, цялата идея да, на проследяването беше да се идентифицират престъпниците. Споразумението с Филип Морис и другите производители не е меморандум на разбирателство, а е правно задължително споразумение. И по тези типове споразумения могат да се произнасят съдилища. Тези фирми са задължени да следят продуктите си. Белязали сме голям спад в проблемите с произведени от тези фирми продукти. Разбира се, фалшифицираната продукция не може да се контролира от тях. Защо обаче изглежда, че има повече нелегална търговия? Заради така наречените ефтини бели кутии, т.е. без ем, марка. Знаем една, за една зона на свободна търговия, където има 17 фактори и а, а, а, фабрики. И а, там се произвеждат а, на най-различни стоки. Е, внасят се в а, контейнери, където се предполага, че има други продукти, като тениски и прочие, но се оказва, че те са пълни с цигари. А, и така, по-настоящем работи проследяването на легитимните продукти на тези фабрики. След като Европейския съюз е ратифицира протокола, той а, трябва да приеме всички условия на протокола, включително и упоменаването на независимостта при проследяването на движението на продукцията. Знаем това и ще го е, направим. Колегите от е, Генерал дирекция здравеопазване могат да се изкажат по TPD. Директивата за тютюновите продукти. Благодаря. Много се радвам, че е, съм отново тук в парламента, в Комисията по околна среда, където е, сме обсъждали директивата за титиновите продукти в големи подробности. Е, има два въпроса, зададени на Генерална дирекция здравеопазване. Първо, връзката между член 15 и протокола за нелегалната търговия. Два коментара – първо, според нас член 15 и протоколът за нелегалната търговия са напълно съвместими един с друг. В член 15 се въвежда система за проследяване за цигари, произведени в Европейския съюз и другите тютюнови продукти и, е, и продукти, които са насочени към европейските пазари. Разбира се, целите отиват малко по-далече, е, но в член 15 не се е, като международно сътрудничество, то не е излично поменато в член 15, но за нас е, това е ясно. След въвеждането на член 15 от държавите членки в тяхното законодателство, може да се смята, че реално сме спазили ангажиментите си по приложението на член 8 от протокола за нелегалната търговия, т.е. отлична стъпка спрямо международната общност. Втория коментар в тази връзка е свързан с това докъде сме стигнали при приложението на член 15. Както може би знаете, Европейски парламент и съвет са взели решение системата за проследяване да влезе в сила за цигарите и за всички тютюнови продукти до май 2019 година. От 2013 сме, вече имаме проучване на целесообразността, което демонстрира, че системата е възможна да действа в Европейския съюз, нещо, което е малко по-сложно, отколкото в обикновените страни по конвенцията, които са по протокола, които са отделни държави, тъй като при нас има и трансгранична търговия. Втория въпрос по-настоящем е, втори етап е второ проучване, предвидено да, да даде резултати до май 2017 година и да има две години, през които държавите членки да могат да предприемат съответните мерки за въвеждане на системата за проследяване, първо за цигарите и после за другите тютюнови продукти. И тъй като в момента имам думата, мога ли да направя още един коментар във връзка с продажбите на цигари по интернет и дали те не представляват важен източник на нелегална търговия? Да, това е така. времено, Търговията по интернет по-настоящем е много малка част от всички продажби в Европейския съюз, тъй като има държави членки, които вече са предприели мерки срещу продажбите по интернет. Два коментара. Продажбите по интернет ще бъдат покрити, разбира се, по мерките за проследяване, т.е в Европейския съюз няма да може да се продават каквито и да било тетюнови продукти, без да са контролирани от мерки за проследяване. Това въжи за е, интернет и е, се предвижда възможност държавите членки или да забраняват трансграничните продажби по интернет или да въведат е, строги режими на контрол, т.е. доставчика да е длъжен да има регистриран офис в, служб, в страната, в която се получават цигарите и другите продукти, за да има контрол. Благодаря. Господин Гробте ми сигнализира, че иска да каже няколко думи. Добре е, че имаме такава среща за приложение както в парламента и че отделяме време в дневния ред на комисията ЕНВИ да отделим място за този проблем. Аз мисля, че е, трябва да поговорим как ще се имплементира рамковата директива, как е, ще се прилага това законодателство и мисля, че в парламента трябва да обръщаме повече внимание на такива въпроси. Колегата Флоренц посочи, че е, директивата за тютюневите продукти наистина беше нещо, което рядко се преживява. Ние договаряхме и директивата за СО2, но никога преговорите не са били толкова тежки, както при директивата за тютюневите продукти. Знаете, че лобизма беше в много големи размери и аз мисля, че това, което трябва да посоча сега, е продажбата по интернет и една нова форма на продукт, така наречените ликвид за електронни цигари. И аз мисля, че това е една търговия като в Дивия Запад. Необходимо е да има регулация. И искам да попитам дали държавите членки предприемат такива мерки. Дали те вече са транспонирали тази директива, така че да могат да се справят с проблемите. Тогава това беше една много спорна точка в парламента, как в бъдеще ще се отнасяме към електронните цигари и как търговското разпространение на тези цигари може да се регулира. Знаете, че много ликвид идват от Китай и сега не знам дали в Китай се спазват същите качествени стандарти по отношение на тези продукти, такива стандарти, каквито имаме в Европа. Така че аз наистина с интерес очаквам вашия отговор. Мисля, че в бъдеще трябва да отделяме повече време на тези въпроси и да посочим на колегите, че става дума не само за една рамкова проява, а е част от парламентарното ежедневие. Трябва ние като парламент да следим как се транспонира и прилага законодателството. Едва ли е полезно закона да е добър, обаче да не се прилага добре. Мадам Ривази also indicated. Госпожа Ривази също поиска думата. Искам обаче да подчертая, че времето за изказване на депутатите приключи. Време е комисията да отговори. Ще дам думата на госпожа Ривази за много кратък коментар и след това ще дам думата пак на комисията, за да отговори на току-що повдигнатите въпроси. Госпожо Ривази, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз ще задам един въпрос. Каква е ролята, която играе Олаф? Не получих отговор. И второто, в случай на споразумение, което договор между комисията и Филип Морив има 90% е, които отиват в държавите членки и е, много малка част от бюджета на Европейския съюз. Има въпрос как се използват тези средства, за да се борим с незаконния трафик. Ние виждаме, че той се увеличава. Освен това, има пари, които се разпределят е, от държавите и от Европейския съюз. Аз искам да попитам какъв е механизма в случая. Комисион. Благодаря. Давам думата отново на комисията. Заповядайте. На първо място, преди да отговоря на този въпрос, що се отнася до продажбите по интернет? Само един коментар в добавка към казаното от колегата Доминик. Продажбите по интернет естествено подлежат на всички разпоредби на протокола. По този начин би станало много трудно да се правят такива продажби, защото ще трябва да се знае кой е клиента и ще трябва да се наблюдава и проследява продукта. Така че това е категоричен начин за справяне с проблема. По отношение на ролята на Олаф е, ще дам е, думата на колегата Гроблинг. Що се отнася до 90%, които отиват за държавите членки и 9% към Европейския съюз. Що се отнася до Европейския съюз, средствата, които отиват за него, отиват директно в европейския бюджет. Не може да има предварително заделяне. Аз не съм експерт по бюджета, но говорим за случаи, в които не може да има заделяне. Казвали сме го много пъти е това. Държавите членки могат да използват средствата за борба срещу незаконната търговия. В крайна сметка обаче министъра на финансите ще трябва да реши какво да прави с парите и парите в крайна сметка отиват в държавния бюджет. Знам, че Австрия е използвала част от средствата за конфискация на съответното оборудване. В крайна сметка, обаче, комисията не може да казва на държавите членки как да използват парите. Те могат да ги използват както поискат. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да допълня казаното от Остен и да отговоря на част от въпросите. Казвам се Герхард Гроблинг и съм ръководител на съответното звено в ОЛАФ, което се занимава с незаконната търговия с тютюневи изделия. Няма как да спрем търговията веднага след като се приеме протокола. Ще трябва да се предприемат много други мерки и да мине време. През юни 2013 година комисията направи едно съобщение и представи цялостната си стратегия за справяне с този феномен. В момента работим в тясно сътрудничество с държавите членки. Искам да кажа няколко думи за елементите на това сътрудничество. Наш приоритет, естествено, е ратификацията на протокола. Това вече беше казано. Това е приоритет номер едно, що се отнася до справяне с незаконната търговия. Знаете, че има елемент е, на проследяване, наблюдение и в е, директивата за търговия е, с тютюневи изделия. Трябва обаче да следим отблизо какво се случва с изпълнението на директивата. Като цяло конфискациите намаляват по своя обем в държавите членки. Има намаление и на информацията, която се предоставя от компаниите. Знаете, че конфискуващите органи трябва да докладват пред комисията. В миналото имахме, например, 16 милиона къса конфискувани в една конкретна година, а миналата година вече имаме само 13 милиона. Имаме е, места, на които имаме независимо тестване на цигарите, усъвършенстваме своите процедури, сътрудничим с митнически органи в държавите членки. Е, миналата седмица дадох информация за една успешна им операция в Балтийските държави, където конфискувахме 13 милиона къса цигари. Е, парламент подкрепи една наша инициатива, инициатива на ОЛАФ от преди няколко години. Е, за борба с е, незаконната търговия и се радвам, че има и една инициатива в парламента за реформ на регламент 515. Това е нещо много важно, ако искаме да позволим на митническите органи да се справят с измамите. Надяваме се, че това предложение сега ще допринесе, е, тъй като то вече е прието в законодателната си форма, за справяне с незаконната търговия. Що се отнася до Филип Морис, много въпроси бяха зададени, какво ще се случи, както справо казахте, споразумението в наследствата му форма ще изтече през юли следващата година и трябва да решим какво ще правим след това. В момента разговаряме с държавите членки по темата. Питаме държавите членки какво смятат за настоящото споразумение. Онова, което чуваме, ще послужи за основа на една оценка и тази оценка ще стане публично достояние веднага след като бъде приключена. Без съмнение, знайте, че комисията ще пледира за увеличаване на срока на действащото споразумение – е един от ключовите аспекти, който следва да бъде разгледан е следния. В момента положението е много по-различно от това преди 10-15 години. В момента имаме директивата за тютюневите изделия, говорим и за протокола, който обсъждаме днес. Всичко това трябва да бъде взето предвид и ще бъде взето предвид в нашата оценка и комисията ще даде информация на парламента веднага след като стигне до конкретен резултат. Благодаря. Председателя, благодаря. Генерална дирекция здравеопазване иска ли да продължи? Благодаря. Мисля, че господин Грот е зададен въпрос за член 20 и електронните цигари. Готов съм да отговоря. Както знаете, член 20 е подписан от парламента, така да се каже. Парламент реши да се регулират тези изделия като потребителски стоки. По това време вие ни убедихте, че трябва да следваме три основни принципа. Първия принцип е, че продуктите, които влизат на пазара, трябва да са с добро качество и да са безопасни. На второ място, тези продукти не трябва да са привлекателни за младите хора, трябва да бъдат привлекателни за хора, които искат да спрат с пушенето да не се окаже, че в крайна сметка някой е почнал първо с електронни цигари и после става заклет пушач на обикновени цигари. И накрая трябва да има повече информация за тези продукти, тъй като постоянно има нови научни доказателства, информация във връзка с тези продукти и съответно пазара трябва да продължи да се наблюдава. С удоволствие трябва да кажа, че всички държави членки, с които говорим, работят активно за транспониране на директивата и те се опитват да приложат член 20 добронамерено. Има правила за трансгранични продажби на тютюневи изделия. Някои държави членки обмислят дали да транспонират тези разпоредби. В някои случаи държавите членки даже отиват и по-далеч е, в връзка, например, с продажбите за малолетни. Тези продажби са компетенции изключително на държавите членки. Много държави членки в момента създават е, специална среда, която да е лишена от тютюнев дим. Комисията работи усилено по отношение на електронните цигари. В момента изготвяме доклад относно цигарите, които са с пълнител, с повторно зареждане. Говорим за рисковете, оценяваме рисковете. В момента разработваме и система за нотификация по силата на тази система изработващите, произвеждащите електронни цигари от този тип ще трябва да дават повече информация. Мисля, че като цяло сме на правилния път по отношение на изпълнението. Ако имате допълнителни въпроси, ще отговорим. Ако проявявате интерес, може да погледнете нашата веб страница да видите всички стъпки, които са предприяти и ще бъдат предприяти до май 2016 година. В момента спазваме всички срокове, например ще има мерки свързани с етикетирането, те ще бъдат приети преди предвидения крайен срок и съответно индустрията ще може да се адаптира преди крайната дата, която е май 2016 година. Мисля, че в идните две седмици точно по този ще сме приключили. Индустрията ще има между 7 и 8 месеца да действа преди крайния срок, който, както казах, е май 2016 година. Благодаря, благодаря, казва председателя. Някой иска ли да добави нещо? Господин Оуен, не, не желаете. Искам да благодаря тогава на всички представители на ОЛАФ, на комисията, на Генерална дирекция околна среда, а, здравеопазване по-скоро. Благодаря ви за цялата информация, която ни дадахте относно незаконната търговия с тютюневи изделия. Дебата е много важен, темата е деликатна и мисля, че ще има и други случаи, в които ще говорим по тази тема. Не само нашата комисия, но и други комисии работят по този въпрос. Благодаря ви за участието и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И сега ще върна председателското място на господин Лавия, нашия титулярен председател. Okay, we can uh, continue. И така, продължаваме нататък. Следващата точка – е представяне на доклада на Генерална дирекция за парламентарни изследвания на тема доклад относно цената на отказа от Европа в областта на законодателството за водите. Тук имаме представители на тази генерална дирекция на парламента. Веднага ще дам думата на господин Джордан, който е действащ директор на генералната дирекция. Благодаря, господин председател. Да, аз се казвам Джордан и съм действащ директор е, в Генералната дирекция за парламентарни изследвания. За първи път се изказвам във вашата комисия. Благодаря ви за тази възможност. Е, често присъстваме в други комисии, но не и във вашата. Основната ни задача е да следим какво се случва, да даваме на комисиите информация, особено що се отнася до оценките на въздействието, предварителни или последващи такива оценки и освен това спомагаме, когато се определя дневния ред на парламента. В момента имаме един много голям проект, който се нарича Цената на отказа от Европа. В този проект се опитваме да докажем каква е ползата от намесата на Европа. Нашата научна дейност показва, че поне 1,6 билиона евро могат да се спестят, ако се сътрудничи на европейско ниво. Интересното тук е, че колкото повече напредва нашата научна дейност, толкова повече средства откриваме, че могат да се спестят. Проекта, който ще представим днес, започна още по време на предишния мандат на парламента. Той е една смес от така наречения предварителен и последващ анализ – Е, между другото, аз се срещнах с координаторите по темата по време на предишния мандат на парламента и те поискаха от мен да разгледам темата за изпълнението, за прилагането на мерките. Нашия доклад, както вече казах, се основава на нашата основна мисия, именно да се направи оценка на въздействието, да се видят ползите, разходите и така нататък разглеждаме съответно административната тежест, разходите за изпълнението, разглеждаме ползите в годишен план, ползите между другото за този конкретен случай възлизат на 2,8 милиарда годишно. Ако позволите, господин председател, ще дам думата на експертите, които са направили това проучване, ще ви представим и една 4-минутна видеопрезентация, която обобщава доклада. Имахме е, технически проблеми, за съжаление. Надявахме се, че ще имаме субтитри на английски. Не знам дали ще се случи това сега, дали ще имаме такива субтитри, дали качеството ще е добро, но в крайна сметка става дума само за 4 минути. Сега ще дам думата на другите експерти. Мисля, че можем да започнем с филма и след това да дадем думата на авторите. Not only for drinking, but also for agriculture, commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism.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 This way, the EU would save billions of cubic meters of water and save approximately 25.8 billion euros annually. Thank you for video and now... Благодаря за филма. Давам думата на авторите на презентацията, господин Стефан Шулер и господин Роб Уилямс. Yes, thank, thank you very much. I'm, I'm Rob Williams благодаря. Казвам се Роб Уилямс. И приготвили сме една кратка презентация. Ще а, очертая зададените ни въпроси, ще говоря малко за методологията, ще поговоря малко за някои неща, които вече видяхте в а, филма и след това а, Стефан ще поговори за заключение. И така, какво се искаше от нас? Както Джо каза, трябваше да вземем елементи от миналото и е възможности за бъдещето. Миналото включва по-конкретно как е приложено правото в областта на водите до тук и погледа към бъдещето е, са възможностите за запълване на някои важни празноти в правото, свързано с водите. Голяма част от вниманието ни отиде е, към въпроса за приложението до тук. И събрахме много информация. Каква беше методологията? Разгледахме публикуваните до тук данни въздействия на оценки на въздействието, проучвания в областта на политиката, проучвания на държавите членки по приложението и мерките предприяти там, публикации на неправителствени организации и на академичните среди. Е, събрахме възможно най-много литература по въпроса. За приложението до тук е, първо се опитахме да видим какви са понятията, свързани с околната среда и различните цикли, за да се види до каква степен има покритие на всички елементи от цикъла е, в съществуващото право и къде са моментите, на които трябва да се обърне по-специално внимание разгледахме всички е, директиви, техните цели и е, крайните им резултати, е, вземайки предвид работата на комисията по оценката на множество от тези директиви. Важна част от подхода ни беше да сравним заключенията си по приложението с документ на Европейската комисия от 2012 година, известен като черновата. Този документ съдържа информация за приложението и възможности за подобрението на приложението, да се достигнат заложените цели. Както се вижда в видеоматериала, има доста области, в които напредъкът не е достатъчно голям. И има пет области, по които е, има някои пропуски в правото и възможности за е, проблеми. Кои са някои от основните елементи тук? Директивата, рамковата директива за водите бе прията през 2000-та година, нещо, което приложено през 2000-та година и с, с това правото в областта на водите бе включва, започна да включва не само а, участието на човека, но целият цикъл на водите, включително подхода взема, вземащ предвид реките, които често пресичат границата на една или друга страна и е а, добре да се разглежда цялостно, а не на парче. Друг важен въпрос, както се видя във филма, е а, за ангажимента, а, статута на водите да бъде е, доброкачествен, с добро качество до октомври 2015 година. Какво си има предвид при качеството? На първо замърсително индустриални химикали, пестициди, замърсители, също водна, топлинно замърсяване, например, водите, които охлаждат реактори на електроцентрали – след това е, използването за питейна вода и също е, на което засяга качеството. Това е вторият важен въпрос. Качеството на водата и третия важен въпрос е, е пространственото решение, морфологията на реките, язовири и прочие. Ето, за да ви дам представа какво покриват различните директиви, с които се занимахте, занимахме, долу дясно виждате трите елемента качество, количество и пространствено разпределение. Вижда, че, че по качеството има най-много директиви които по един и друг начин го засягат, но а, директивата, рамковата директива за водите покрива и трите аспекта. Надявам се, че тази графика а, ви дава представа за случващото се. А, сега може би е добре да оставя думата на Стефан, за да поговори за заключенията. Благодаря Роб за това, че описа а, общата картина. Какви са нашите заключения? Първо, законодателството в областта на водите в Европа има дълга история и през последните години се надгражда над вече съществуващо доста обширно законодателство което кулминира в рамковата директива за водите, която има множество цели, свързани с защитата на общественото здраве, на екосистемите, да се вземат предвид и потребностите, свързани с териториалното планиране и с водния транспорт. Още самото начало става ясно, че като а, с падането на нивата на замърсяване през 80-те и 90-те години има напредък, но по-нататъчният напредък е сравнително ограничен. Това е едно от нашите заключения по оценките на статута на водите, изисквани по рамковата директива. В рамковата директива промени нашето разбиране за водните системи и въведе нови подходи и сега виждаме, че има области, в които може да се направи и повече. Над само 50% от водните басейни в Европа е, отговарят на изискванията за добър екологичен е, статут. Е, има изисквания за флората и фауната, които трябва да са в стабилна екосистема, но има изисквания и за химическите съставки, които често са смесени с други химически съставки, а, и е трудно, а, почти невъзможност да се прецени въздействието на този коктейл от химически съставки върху екосистемите и общественото здраве. Що се отнася до разливите, много от тях се, прер... са оформени като други е, територии, се използват по други начини и остават твърде малко възможности а, за използването им. Не винаги е целесообразно а, от економическа гледна точка те да се преработят обратно. Оценката на комисията, представена през 2011 година отчетава общите предизвикателства и е, няма е, големи пропуски е, в тази оценка. Какви са елементите, които описа Роб? Качеството на водата, количествените измерения и пространствените измерения и какво е приложението при тях по качеството на, гори, на водите, като цяло теоретично има доста добър подход. Отчертават се конкретни изисквания за качеството, контрол на емисиите на европейско национално равнище. Има обаче дисбаланс да е при използват на тези инструменти. 50 са качествените стандарти, които са зададени, но не са въвеждани допълнителни проверки. Т.е. проверките са съгласно различните директиви, покриващи отпадъците и емисиите. и се оказва, че тяхното действие не е достатъчно. Да не говорим за нови новите замърсители, нови отпадъци от селското стопанство и микропластмасите. Един от, едно от важните заключения е, че няма достатъчна информация, което пречи да се намери по-добър баланс в комбинирания подход към качеството. Що се отнася до количествените аспекти, има минимални изисквания, конкретно за стандарти за извличане на вода от водоисточници, но все още има доста незапълнени пространства в правото в различни области е, на Европейския съюз и има твърде малко стимули за намаляване на потреблението на вода. И за това се търси ресурсна ефективност и по-целенасочени цели и инструменти. В документа на комисията се обърна особено внимание на количествения елемент – и е, се дават насоки за подобрението на резултатите, но е, все още тяхната ефективност не се вижда. Тези насоки са доброволни за приложение и е, все още не е ясно до каква степен се прилагат и с какъв резултат. Що се отнася до пространствения елемент? Това е ново, нов елемент. Тук пространственото планиране на водните системи, все по, тук има още по-малко правни изисквания. Има няколко общи правила. Много е важно в услугите по водоснабдяването и услуги като язовири и диги да бъдат плащани от онези, които ползват техните блага. Установихме, че има области за по-добро интегриране на политиката, включително, що се отнася и до ресурсната ефективност и е, до мобилизирането на финансиране, особено за възстановяване на разливи, нещо, което ще е доста скъпо. Обръща се специално внимание на инструменти като зелената инфраструктура, важен елемент на инвестициите тук, тъй като става дума за инфраструктура, се прави тясна връзка с директивата за наводненията, както и с мерките за екологизиране на сълскостопанската политика. Какви са нашите заключения по приложението? То е бавно и непълно. Не целесъобразността на мерките, които са предприяти от държавите членки за постигане на целите, не винаги е, е доказана и е ясно, че е, това означава, че не винаги е лесно да се намерят средства за големите проекти и за възстановяване, за които има нужда от средства. Има недостатъчно връзки между плановете за управление на водните басейни и има пропуски в приложението на инструментите на европейско равнище за контрол на емисиите и замърсяването. Има и недостиг на а, мерки във връзка не, не добро приложение на мерките, проистичащи от сълскостопанската политика. Бъдещите перспективи Какво се предвижда? Е, използване на методи за измерване на количествата вода, за повторно използване и рециклиране на вече използвана вода. И а, е, има добри а, е, възможности от гледна точка на целесообразност. Целта е да се намалява потреблението на вода чрез екологични кранове и душове, както и използване на водомери а, от нов тип, така че а, да се контролира по-добре количеството вода, което се използва и да се подобри количеството вода на разположение във водните системи. Същевременно се предвиждат допълнителни мерки за възстановяване на разливи за постигане на целите е, за водите, например чрез установяване на наличието на язовири и диги, чието, ето, чието разходи за поддържане са по-високи от ползите, които а, носят и е от този тип елементи да се започне. А, също така а, трябва да се има предвид въздействието на справянето с а, а, наводнения. Има обаче протести на местно равнище от населението е необходимо а, добро управление на проектите, за да се избегнат а, подобни а, провали. И накрая е добре да се използват средства от кохезионните фондове. И накрая е, да се е, увеличат мерките за контрол на емитиране на замърсители, включително микрозамърсители, като тези от фармацевтичните фирми, за да се подобри качеството на водите. Всичко това е в контекста на подобряването на интегрирането на политиката и на национално и на европейско равнище, нещо с което не сме се занимали в, този, в това проучване, на което си заслужава да бъде проучено. Какви са разходите и ползите? Нашите данни, нашата работа се основава на, на личните данни, т.е. трябва да се разглежда като възможност за примери, а не като оценка на въздействието. Като цяло е доста трудно да се мобилизират средства за такива мерки, а що се отнася до разходите, например за нов дизайн на дадени продукти, такава информация просто не е различ... налична е най-добрият начин да се оценят разходите е, е свързан с даване на, да се използват целесообразно мерките е да се създадат европейски изисквания за водомерите и крановете и душовете. 2,6 милиарда евро годишно могат да се намалят с това, да се спестят с това, и е, ще се намалят и сметките за вода на домакинствата. Втората полза е свързана с по-добро европейско координиране за възстановяване на разливите. Направили сме оценки и за възможностите на възстановяване в Европейския съюз възоснова на данни от три страни и като се смята, че 8,8 милиарда хектара са на разположение, т.е. 2,2% от земната повърхност на Европейския съюз, трябва да се разберат какви са да се разбере какви са ползите. Тук, де са за екосистемите, които а, се подобряват при добре функциониращи а, водни разливи, които контролират и а, разрушенията, свързани с а, наводнения, на разрешения и щети за собственост, по-добро използване на водните ресурси, включително и за воден туризъм и 39 милиарда годишно могат да бъдат спестени до 2030 година. За това обаче са необходими инвестиции до 2030 година 362 е, милиарда евро, основно за закупуването на земя и инфраструктура, като диги, които трябва да се преместят по-назад от, вод, от а, а, реката. А, е, виждате а, е, какво се случва с водните с цените на водата. Предполага се да има по слаба употреба на вода, но а, може това до някъде да увеличи пък, цена, увеличи пък цената на кубичен метър, защото инфраструктурата е фиксирана и тя има а, своята цена на, за поддръжка, която също е фиксирана. Като се вземе предвид, е, че инфраструктурата остарява в Европа, това е интересен въпрос. Възстановяването на разливите. Виждате какви са възможностите във водния басейн на река Дунав, огромен воден басейн, е, покриващ много страни, много е направено, за да се видят възможностите около е, Дунав е, и неговите притоци. Има и други примери от Белгия и Франция и в крайна сметка е, може да се изчислят водните басейни на Европа на 8,2 милиарда хектара. Ам, що се отнася до микрозамърсителите, а, фармацевтичните отпадъци и прочие, много е важно мерките да бъдат предприяти още на източника на замърсяването, защото така ще се спести 9 милиарда евро годишно само заради ам, а, избягване, е, които се губят само заради избягване или отлагане на мерките за третиране на е, отпадните води. И разбира се, се предвижда възможност е, за преработка на фармацевтичните продукти, така че да са по-природосъобразни, но за тези преработки не можем да имаме информация колко биха стрували. И така, под, а, а, подкрепяме публикацията на комисията, що се отнася до множеството предизвикателства, но а, що се отнася до възможностите за действие, ние очертаваме допълнителни възможности за действие, включително и за контрол на замърсителите. Има и възможност да се заложат минимални изисквания на вътрешните пазари и повече е, възможности за мобилизиране на е, реставрация, възстановяване на разливите в е, по-широк мащаб. Така могат в крайна сметка да бъдат постигнати целите, които сме си задали. Това не е всичко. Това са само най-важните заключения. Има много приложения в нашето проучване, които очертават различните политики. Има фактология, и състояние на приложението, така че ви насърчаваме да разгледате проучването подробно. Благодаря. Can... Благодаря. И сега мога да дам думата на колегите. Първо думата има Матиас Гроте. Много благодаря. Благодаря ви за тази презентация. Рамковата директива за водите датира от 2000-та година. Аз съм голям привърженик на тази директива. Естествено, трябва да подобрим качеството на водите и трябва да кажем, че целите, които бяха определени през 2000-та година, не са изпълнени. Къде се крие проблема? Транспонирането в държавите членки. Благодаря още веднъж за това, което казахте, защото комисията преди малко каза, че комисията не само е създавала законодателство, но и следи за това как то се изпълнява. Мисля си, че когато не се изпълняват мерките, трябва да има процедури по нарушение и те трябва да се задействат максимално бързо. Ставали сме свидетели на това как има демонстрации за вода, които са разпръсквани с полиция, демонстрации, в които участват много хора, обикновени хора, които протестират, защото не се прилага директивата. Естествено, директивата е само една част от проблема. Има и други директиви, които трябва да се разгледат, като директивата за птиците, директивата за местообитанията. Всички мерки, които се взимат, трябва да бъдат добре преценени рамковата директива за водите, Натура 2000 е, имат своята роля и тя трябва да бъде взета предвид. Искам да благодаря на комисията за това, че създава стратегии за действие. Мисля, че комисията работи по един разумен начин. Тя се опитва да вземе предвид различните интереси на фермерите, но и не само. Има известен напредък, макар че положението не е задоволително. Не ми се иска да стигаме до подобни случаи, които описах, полиция да се намесва, защото не е приложена директивата за водите. Благодаря госпожа Алкен. Благодаря, благодаря на колегата за отличния доклад. Обръщам се към колегата Матиес. Законите може и да са добри, но трябва да попитаме комисията как те да станат по-ефикасни. Преди 15 години господин Гроте говори без микрофон. Да, имаме нужда от отговори от страна на комисията, казва госпожа Алкен. Защото комисията е отговорна. Тя е отговорна за това да следи какво се случва с европейското законодателство. Естествено, държавите членки не прилагат директивата, а те не я прилагат. И това е проблема. И това се казва в доклада. Откакто съм в този парламент, а, а това е моят трети мандат, говорим за този проблем. Аз познавам положението в Дания, познавам декларацията от Есберг. Там се казва, че за 25 години броя на опасните вещества в водите трябва да бъде намален значително. Стигнахме до 2015 година, между другото, рамковата директива за водите говори за добър екологичен статут. Малко по-скромно изискване, но така или иначе има го. Предишният комисар Поточник каза, че тази цел обаче не е изпълнена за, за добрия екологичен статут и това е подчертавано на няколко пъти. Всички химически вещества са си във водите, там са си, В Дания сега имаме министър на околната среда, който следи повече за интересите на селското стопанство, отколкото за интересите на околната среда. И нищо не може да се направи. И ето защо ми се иска комисията да се намеси. Имаме отлични препоръки. Ето ги. Тук са. Няма да ги чета, защото знам, че сте ги чели. Тези препоръки засягат почти всички аспекти на проблема. Знам, че искате да отговорите на въпросите, но не винаги това е възможно, защото не винаги вашите началници в комисията подкрепят тези ваши стремления. Аз съм сигурна, че ще ни кажете, че новата комисия е готова да изпълни онова, което се описва в доклада. Ето ги научните данни, те са ясни, има и ясни препоръки. Така че, кажете ни, за всяка една препоръка, какво възнамерява да направи комисията? Какво трябва да се направи, защото ако не се лъжа, крайния срок е октомври 2015 година. Остава ни само един месец. Как ще успеем? Мога да ви дам и една година, да ви отпусна една година. Кажете ми обаче как ще се изпълнят целите. Сигурна съм, че моя уважаван колега Матиас Гроте също иска да чуе нещо от комисията. Вие с радост ще получите информация, колега Гроте, нали така? Благодаря, казва председателя, госпожа Мюлер. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Искам да ви благодаря за представянето на тази информация. Извинявам се, че закъснях. Няма да крия, че аз съм замеделски стопанин. Германка съм и имам големи затруднения с изпълнението на рамковата директива за водите. Държавите членки естествено прилагат директивата по различен начин. Онова, което се случва с изпълнението на директивата, с мониторинга също е доста различно в държавите членки. Много средства се отпуснаха за изпълнението много средства се дадоха, за да се създадат разливи, да се защитят речните долини. Не на последно място около река Дунав. Аз живея близо до река Дунав. Ние в рамките на, на земеделското лоби разговаряхме по всички тези въпроси. И аз искам да ви попитам. Вие сега чии интереси ще защитавате? На селските стопани или на собствениците на земя? Има много различни данни, статистическа информация, която се получава в държавите членки, но стандартите в държавите членки са различни и е трудно да се направи сравнение. Искам да попитам взели ли сте предвид различните стандарти в Европейския съюз? И как е, ги отчитате във връзка с статистическата информация, която се получава? Благодаря. Госпожа Бойланд. Благодаря, господин председател. Благодаря на Генералната дирекция на парламента за това проучване. Много усилия са хвърлени. Имам обаче едно притеснение. Призива за задължителното използване на водомери. Имам и притеснение във връзка с неутралитета на комисията, що се отнася до изпълнението на директивата. Ние в моята държава нямаме проблем с достъпността до вода. Имаме данъчна система, която насърчава ефтината вода. Бих искала да разбера малко повече за стимулите Хората трябва да бъдат стимулирани да не изразходват толкова много вода. Е, трябва да бъдат стимулирани да е, изразходват вода разумно. Не трябва те да се наказват. Да, добре, говорите за екологични душове, кранове и така нататък, но всичко това трябва да става на доброволни начала, а не задължително. Е, искам да получа малко повече информация за това дали има научна дейност, която да е насочена към установяване на разходите. Точно за, за тези конкретни аспекти. Благодаря, казва председателя. Ще дам думата на господин Мисика от комисията. Той ще ни каже какво смята Европейската комисия за това проучване. Добър вечер на всички. Благодаря за думата, господин председател. Казвам се Павел Мисика и съм ръководител на звено в Генерална дирекция околна среда. Искам да благодаря за това проучване. Мисля, че то е изключително интересно. Особено така наречената последваща оценка. Тя отговаря до голяма степен на това, което смята комисията що се отнася до изпълнението на директивата. Публикувахме доклад за изпълнението на директивата, представихме го пред парламента и съвета през март. Там анализираме подобни е, въпроси, както тези, които видяхте и чухте днес. Нашите заключения много приличат на тези, които бяха описани днес в доклада. Що се отнася до предварителната оценка на евентуалните мерки, Радвам се, че проучването поставя ударението точно върху тези е, сфери, където комисията подготвя инициативи. Например, използването на водата, стратегическия подход относно фармацевтичните продукти, околната среда, екодизайна, екоетикетирането и така нататък. Тези аспекти се споменават и в доклада, който чухте и мисля, че онова, което беше казано днес, ще послужи за една много добра основа за оценките на въздействието, които ще се появят по-късно. Що се отнася до механизмите за ценообразуване и подхода, който да насочен към разливите и речните долини, смятаме, че Рамковата директива за водите дава достатъчно поле за действие в това отношение. Същото въжи и за директивата за, за реките и наводненията. Бих искал да спомена, че времето, в което се появява този доклад, е точното време. В момента се намираме към края на първия цикъл на изпълнение на рамковата директива за водите. Знаете, че там са предвидени 6 годишни цикли. Сега приключваме първия цикъл, скоро ще започне втория. В момента държавите членки подготвят вторите планове за управление на речните басейни. Ще има препоръки, които ще бъдат приети към края на тази година и е, настоящия доклад може да послужи за основа на този процес. както и за основа на, на, на работата в други сфери. Мисля, че така ще помогнем на държавите членки. Смятаме, че настоящия доклад може да послужи за основа и за прегледа на директивата за водите, рамковата директива. Този преглед ще бъде направен през 2019 година. Първата стъпка в този процес ще бъде оценка на комисията относно вторите планове за управление на речните басейни. Това ще стане пък от своя страна през 2016 година. Тогава ще ни бъде дадена информация и ще видим до каква степен тези планове за управление на държавите членки допринасят за други политики, като политиките на регионално развитие, например. Наред с всичко това сме започнали едно проучване относно стойността на водата, економическите ползи от това да има Европа от това да се сътрудничи и от това да се заложи на изпълнението. Ако вие счетете за нужно, можем да ви дадем малко повече информация в писмена форма за всички тези въпроси, защото е, в някои случаи има погрешно тълкуване на данни, които комисията предоставя. Принципно настоящия доклад е изключително интересен, същото въжи и за препоръките. Между другото, що се отнася за, е, до препоръките, е, трябва да се направи разлика между тези препоръки, които са насочени към европейските институции и онези, които са насочени към държавите членки. Защото онова, което виждам тук, е, от него става ясно, че повечето от препоръките са насочени към държавите членки. Те трябва да приложат на практика съществуващото и много добро европейско законодателство. Матиас, има проблеми, да, и вие, госпожо, споменахте тези е, проблеми. Трябва да кажа, че имаме е, на лице един подход, който се опитва да заложи на нещо средно между моркова и тоягата, или насърчаването и наказанието. Имаме механизми да накажем държавите членки тогава, когато не изпълняват законодателството в областта на водите, но имаме и доста дейности насочени към стимулиране, за да може държавите членки да приложат съответното законодателство. Мисля, че за първи път ставаме свидетели на придаване на парично измерение, на парична стойност на ползите. Един от основните аргументи на държавите членки е, че изпълнението на директивата е скъпо. Ето сега, виждате, че има значителни економически ползи от една такава стратегия. Говори се за годишна полза от повече от 25 милиарда евро. И това е повече от сумата, която държавите членки е, инвестират за изпълнението на рамковата директива е, за водите. И даже това е повече, два-три пъти повече, ако направим една груба сметка. В нашите бъдещи изследвания съм сигурен ще успеем да демонстрираме, че онова, което се инвестира за изпълнение на директивата, в крайна сметка се връща. И има е, социални придобивки, финансови предобивки от това да се изпълни и приложи директивата. Има полза от това европейските води да са с добър, с екологично чист статус. Освен това, всичко това според нас ще доведе и до засилване на економиката, защото ако не изпълним тази директива, ще ограничим своя економически потенциал и своя економически растеж. Така ще приключа със своето изказване. Готов съм да взема отношение във връзка с някои конкретни мерки, препоръки от страна на комисията, какво може да се направи с други думи, за да се приложи препоръката на проучването на практика. Мога да спомена някои неща в тази връзка, като например подкрепа за достъп до финансиране, но и не само. Естествено, така ще приключа и естествено мога да дам и малко повече информация. Благодаря. Искате ли думата за заключителни коментари? във връзка с казаното от колегата. Thank you very much, uh, Chair. Um... Благодаря. Господин председател, две неща. Първо, по въпроса за земеползването, натиска върху земята, необходимостта да се закупува земя, за да се възстановят а, е, разливите. Това е много важна тема във връзка с а, е, директивата а, е, за рамковата директива за водите. Много е скъпо. Действително, необходимо ли е наистина да се изкупува цялата тази земя от селските стопани, за да се направи така, че тя да бъде просто по-тясно свързана с реката. Това не е непременно необходимо. На много места е, селските стопани са част от решението. Те са част от промяната на типа селско стопанство в съответната част на земята и в крайна сметка основната част на възстановяването на разливите е да се създаде една местна економика, която се ползва от тези мерки и от техните ползи и да създава стабилни работни места в съответния регион. Така че просто можем да променим подхода. Това е подход за развитие на тези региони. Що се отнася до казаното, че няма да има възможност повече развитие, като се има предвид, за законодателство за защита на водите в Европейския съюз. Това не е вярно. Това не означава, че там вече няма да може да се пристъпва, че нищо няма да се случва в тези разливи. Не е просто, че подходът трябва да бъде подобрен. Не сме сега дали обаче 28-те държави членки Разгледали сме няколко страни само. И що се отнася при до възстановяването на разливите, тук има в Белгия една река с Хелт. Е, нейното остие беше възстановено. Е, много скъпа беше защитата срещу наводнение по реката с Хелт и е, бе взето решение заедно с местното население, местната економика, просто да се отдръпнат дигите малко по-назад. Има и законодателство Гренел във Франция, което създава мерки за Франция за установяване на разливите на реките, както и работата по река Дунав, която е силно насърчавана от действията на Световния фонд за дивата природа. Що се отнася до институционалните мерки, основните мерки са на ниво Европейски съюз, а именно връзка към стандартни, стандарти за екодизайн, за допускане на продукти на пазара и мерки свързани с токсичността и екологичните опасности, свързани с определени продукти, включително а, такива за селското стопанство и фарма, фармацията. И а, разбира се, има области, които са по-скоро в компетенциите на държавите членки. Там се опитваме да очертаем възможностите за по- добро управление на отчертаването на финансовите инструменти. Европейския съюз има някои сериозни финансови инструменти, които могат да се използват. Искаш ли ти да отговориш? Да, във връзка с казаното за водомерите. Сред, е, информацията, с която разполагаме, показва, че потреблението пада там, където а, плащането е тясно вързано с а, конкретно измерените кубици вода. Това намалява и течовете, намалява разходите за а, системите за водоснабдяване и има и други системи, където сре... Е, е, водата се заплаща по друг начин, за тях нямаме данни. При всички положения, използването на по-малко вода по презумпция е нещо добро. В много страни в Европа тази промяна вече е направена. Това е единственото, което може да кажем в отговор. Госпожа Алкин, още ми е въпрос за комисията. При наблюдението, мониторинга, какво правите? Съдите ли страните за нарушения там, където има нарушение? И още нещо във връзка с препоръките за фармацевтичната промишленост. Европейската стратегия за фармацевтичните продукти трябваше да е готова на 3 септември, преди 10 дена. Какво се случва с нея? Изглежда, че е много скъпо. А, изглежда, че има блокаж на процеса ще е много скъпо, да, но а, все пак имахте задължение до 12 септември да излезете с стратегия за фармацевтичните продукти. Thank you very much. Thank you for the... Благодаря за зададения въпрос. Що се отнася до задълженията за мониторинг, да, действително, има няколко елемента в нашата стратегия. Един от тях е, че работим с държавите членки, за да разработваме насоки. Имаме насоки как по коректен начин да се извързва, извършва наблюдението, а за страните, където има неспазване, сме започнали процедури по нарушение. Има множество двустранни технически срещи за да се обсъди темата, да се обясни за какво става дума. Сега изчакваме а, вторите планове за управление на водните басейни и по-конкретно на реките и а, възоснова на тези планове или ще засилим техническата подкрепа, или ще започнем нов кръг процедури по нарушение или за неприлагане, за не спазване на изискванията на директивата. Що се отнася до фармацевтичните продукти и за нас това е задача поставена от законодателите. Преди две години работим по тази тема и Правили сме подготвителните стъпки, имаме проучване, консултация с обществеността, среща с заинтересованите страни. Сега обсъждаме темата с съответните служби, по-конкретно съответните генерални дирекции и обсъждаме възможностите за различните мерки в областта на политиката. Инициативата все още е в дневния ред на комисията и се надяваме, че ще можем до една година да предоставим исканото. Тем, това съвсем не е толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Има множество а, неясноти, а, що се отнася до научната страна на въпроса. А, от методите за оценка върху на въздействието въз... въз... околната среда също не са много разработени. Някои методологии за някои типове вещества също не са разработени, така че няма как да предложим нещо, което няма да може да се прилага. Също време, обаче обсъждаме нещата с държавите членки и виждаме, че някои държави членки вече са предприели някои мерки може би не винаги е особено ефективни, но все пак правят нещо. Например, неща, за които няма да съжаляват. А именно а, сътрудничеството между болниците, по-добра схема за приемане обратно в аптеките на а, останали използвани лекарства и а, има, обсъждат се съответни технологии. И обсъждаме с държавите членки как най-широко да се разпространи тази практика. Държавите членки могат да се учат една от друга, от опита си, от опита трупан в Холандия, в Германия, в Франция, преди да се приложи този стратегически подход с съответната оценка на въздействието на европейско равнище. Може би отговорът не е напълно задоволителен, но все пак вие сякаш вярвахте, че нищо не се... Мислихте, че нищо не се прави по въпроса. Не, това не е вярно. На по-настоящем тече аналитичната работа, необходима за приемане на европейска политика, а също времено подкрепяме държавите членки по мерките, които те могат да подкрепят сега, за да може поне частично да се занимаят с проблема. Благодаря. Благодаря. С това приключва днешното ни заседание. Ще се видим утре сутринта в 9 часа. Благодаря.